Dear colleagues, I think we, we will start hoping that the, the, the rest will join. Уважаеми ми колеги, мисля да започнем, като се надяваме, че другите колеги ще се присъединят към нас. Моля, ако обичате, запазете тишина. Бихме желали да започнем. Всички, които искат да си довършат приказката, моля да напуснат залата. Днес ще говорим за ролята на политиката за сближаване в неодалечените региони на Европейския съюз. Това е доклад по собствена инициатива, изготвен от Нунио Тексера. Искам да започнем като поканя нашия колега да представи доклада си. Искам обаче също така да кажа, че сред нас са много а, важни двама важни колеги, колегата Петро. доколкото си ти създаде еврото, Петро се обесмира. И също така той има доклад, изготвен по молба на Европейската комисия за най-отдалечените региони на Европа. И другата ни е, гостенка Ана Паула Лейси, началник на отдел, който отговаря за, която отговаря за координацията с най-отдалечените региони в Европейската комисия, по-специално в Генерална дирекция е, регионална политика. Имате думата, господин Тейксара. Благодаря, госпожо председател. Вие. Благодаря много. Ако ми позволите, ще започна с един процедурен въпрос. още не се е случвало в тази комисия, но се е случвало в други комисии. Днес обсъждаме работен документ, е, изготвен от е, португалски депутат. Искам да протестирам, че не е осигурен превод. Е, това стана и в комисията по транспорта. Там ми казаха, че тъй като не съм пълноправен член на тази комисия, няма предоставен превод. Искам също така и да слушам португалски, не само да говоря. Има хора, които също са дошли тук да установят какво става. Те пътуват от Мадейра а, и а, биха искали да следват а, собствения си език. Сега, аз не знам какви са критериите за определенето на езиковия режим в определени заседания. Това е въпрос на избор и би могло да се уреди. Но тъй като имам думата. Има и няколко други неща, по които съм работила. на Карвайо беше с мен е, и тя ми е помогна да изготвим този текст още от самото начало. Бих желал сега да премина вече към самия текст. Е, бих желал първо да благодаря на експертите Педро Собес и Ана Паула Лейси за приноса им към този текст, който аз високо ценя. Наистина за мен е чест, че ще мога да сложа началото на такава важна дискусия днес. най региони са изключително важни за сближаването в стратегията Европа 2020 година. Разгледахме въпроса за най удалечените региони в Европейския съюз. Правили сме го и в миналото но всъщност ние говорим за региони с едни специфични характеристики, което се отчита и в договора за Европейския съюз. Тук имам предвид член 349 на Лисабонския договор и трябва да сме сигурни, че общностното законодателство отразява това положение. Ние трябва да установим как бихме могли да обединим целите Европа 2020 по интелигентен начин във връзка с, а, приоритетите. А, диференцирано отношение към най-отдалечените региони в политиката на Европейския съюз и по-специално в политиката на сближаване. Втория приоритет е да се приспособи европейската политика към изискванията на най-отдалечените региони поради а, техните особености. Необходимо е да се подобри интегрирането на тези региони вътре в Европа като не се забравя също време, но третите страни и региони, с които те имат връзки. В Лисабонския договор имаме една клауза, така наречената преходна клауза или пасарел клауз, в която се дава възможност на държавите да сменят статута си е, а други региони да е, придобиват, да получават статут на отдалечени региони. Аз тук имам предвид Руба, която е, е на Холандия и наистина скоро се предвижда да се проведе, доколкото разбирам, референдум, за да се определи дали те биха искали да бъдат в списъка на най-отдалечените региони. И така, наистина, това е една а, възможност Говори се за а, законодателството на Европейската общност да управлява кохезионната политика и структурните фондове в следващия програмен период. Аз предполагам, че това ще бъде положително за най удалечените региони. И имаше намаляване а, според мен имаше намаляване с 76 милиона евро. И аз мисля, че това е едно от най-значителните намаления. Когато разглеждаме целта, свързана с работната заетост, имаме 55 милиона евро за периода 2014 до 2020 година имаме 42 милиона, т.е. 3% намаление. Тоест, това може би изглежда като символично, но ми се струва, че хората да, настояват за символични намаления. Нека да не забравяме, че нашата цел е да подкрепим работната заетост. Има други региони, за които се прилагат много по-малки намаления. Има много А, бумащина, има много доклади свързани с тези региони, но въпреки това не се работи достатъчно задълбочено. Това създава възможност да се работи по доклада СОБЕС, да се види как може да използваме за първи път пътна карта, някои проблеми, които пред които са изправени най-отдалечените региони да се види какво може да бъде направено в бъдеще. Това са някои от аспектите на този доклад. И мен ме интересува в момента финансирането на малките и средните предприятия в отдалечените региони, за да може да постигнем по-добро освояване на а, предложеното. Всичко това предвижда специфично финансиране или увеличено финансиране за този конкретен сектор. И всички, които искат да направят това, би трябвало да бъдат насърчени да могат да го направят. Може би трябва да се говори и с съвета по този въпрос. Не знам дали е напълно уместно. Трябва да направим така, че да имаме повече средства на наше разположение за този конкретен отрасъл. Другия проблем е ниското равнище на изразходване на тези фондове. Би било добре да има по-висока степен на отпускане и освояване на фондовете. Мисля, че фонда за съфинансиране за най-отдалечените региони в момента е 50%. Според мен трябва да се качи до 85%, защото единствено по този начин най удалечените региони ще могат да се възползват от тези средства. Това е един въпрос, който би трябвало да се представи пред Генерална дирекция регионално развитие на Европейската комисия. Според мен те би трябвало да а, поемат водещата роля. Някой трябва наистина да направи, така да се каже, първата копка. И, е, а, Генерална дирекция регионално развитие има много работа и се надявам, че те ще могат да о, отчетат и да вземат предвид 22-те препоръки в доклада на СОБЕС. Искам да чуя какво ще кажат експертите. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега искам да дам думата на Педро Солбеш да представи най-важното според вас от доклада. Имате думата. Дай малко. Благодаря ви. Ще се опитам възможно най-избито да изложа основните аспекти на този доклад. преди това обаче искам да благодаря госпожо председател, че за поканата да присъствам на това заседание. Знаете, че на 12 октомври представихме този доклад – и го предадахме на комисаря Барние. Мисля, че сте имали време да се запознаете с него. С него. Искам да обърна внимание върху няколко аспекта. Работата по доклада започна по искане на комисаря Бърние, за да бъде проучено въздействието на нашата политика върху най-отдалечените райони. Това беше направено през май. През работата свършихме горе-долу до септември. Нещо, което забелязахме веднага е, че съществува разлика между а, теоретичното понятие един пазар и а, функционирането му на практика. Единият пазар, така както си го представяхме, а, когато се прилага на така отдалечени в географско отношение региони, които почти нямат връзка с останалата част от европейската територия, според мен е само едно пожелание, което е, е всъщност поставя един много сериозен проблем. И работата по нашия доклад е много важна. Имаше наистина желание да се анализира това, което може да се направи реално. И ще цитирам едно изречение на Марио Монт и за единния пазар, според него той е по-непопулярен и по-ненужен от когато и да било. А, така или иначе, ние трябваше да а, видим как се възприява, възприемат проблемите на крайните, на най-отдалечените региони. А с оглед да се избегнат грешките от миналото и да видим какви са оплакванията – Важното беше да възприемем една по-критична позиция и да анализираме какви са възможните а, е, пътища а, е, за развитие. Има е, някои проблеми, които не могат да се избегнат. Това е географското положение, отдалечеността и спецификата на селското стопанство има няколко економически аспекта, които обаче са нови. най-нов, най-важният от тях е естествено кризата, която има много сериозно влияние върху най-отдалечените райони, особено върху заедостта. Но, освен това, се очертават и някои нови възможности. Например, стратегията до 2020 година, например, устойчив растеж, внимание на околната среда, на промените в климата, на изключително важни аспекти за тези региони. Както казах, доклада беше много уместен и навременен. А, навременен, а, защото днес а, водим вече дискусия за новата многогодишна финансова рамка и затова трябва да се опитаме да бъдем максимално точни, когато проучваме какви средства трябва да бъдат отделени за най-отдалечените региони. Тук нямам намерение да откривам дискусия за средствата, за ресурсите. Няма да говоря за намеренията на комисията. Не е това целта на доклада, просто трябва да ви, насоч... да ви дам насоки за размисъл. Успях а, а, да погледна на най-отдалечените региони, не като някаква останка от миналото, а като един нов елемент, който можете първа да се развива. И затова правим 22 нови предложения, които ще изборя набързо, може да се познаете в подробности с тях. Важното е да се види кои са новите елементи, е, свързани с най-отдалечените региони. Първият от тях това е финансирането. Особено финансирането на малките и средни предприятия. По самото си естество, пазарите в тези региони са разпокъсани, сегментирани и това поражда проблеми. Втори аспект въпреки че е гарантирана свободата на движение на гражданите, мобилността на гражданите на най-отдалечените региони е доста ограничена. Разбира се, има случаи, когато просто има реални препятствия пред тази мобилност. Достатъчно да видите приложението на програмите за мобилност на младите и студентите в тези региони. А, когато става въпрос, примерно, за подготовка, обучение в областта на новите технологии, а, жителите на тези региони са в неблагоприятно положение. Същото въжи за обмена между тези региони и останалата част от територията на съответната държава. Трябва потребителите в тези региони да върнат доверието си. А, производителите също. И затова трябва да се реши а, конфликта между крайните региони и съседните им територии. Много често не съществува процедура, която да гарантира едно реално сътрудничество. И а, тук ще предложа нещо. Необходимо е да се изгради съответната инфраструктура, която да позволява достъп до тези, е, на хората от тези региони до континенталната част, достъп до новите технологии, т.е. да се гарантира физически транспорт, е, да се гарантира гео... достъпа до най-отдалечените региони и също време до достъпа на тези региони до най-новите технологии. И така стигаме до петия аспект. Аспект и интегрирането на най-отдалечените региони в единния пазар. До днес тези региони се отличаваха с физическото си местоположение, което им пречеше да се присъединят към някои европейски дейности. Но смятам, че пространствените проблеми вече нямат да чак такава роля и те могат да бъдат решени. Знаем, че съществува пазар на услугите, на технологиите, движение на работната ръка и смятам, че всичко това дава шанс за най-отдалечените райони. Виждате е, таблиците, които показват потоците, движението на комуникацията. Информацията за новите технологии. И накрая ви казал още нещо. Добре е да се гарантира едно по-рационално използване на ресурсите. В стратегията Европа до 2020 година – се казва, че е от съществено значение да, да се увеличи използването на възобновяемо енергийни източници и да се намалят емисиите на въглероден диоксид. А, мисля, че намаляването на емисиите интересува особено а, отдалечените региони и а, могат да бъдат а, осъществени пилотни проекти, проекти за обмяна на опит, като например споразумението между островите, инициативи, които да ни позволят да постигнем целта с 20% увеличение на възобновяемите енергийни източници, 20% намаляване на въглеродните емисии. Това ще направи тези региони по-конкурентно способно. Намаляването на въглеродния диоксид наистина е една важна инициатива. Ще спомена още една насока, седма според мен поред. Това е социалното сближаване. Трябва да се приемат специални конкретни мерки за най-отдалечените райони, за да могат да участват в единния пазар. Тук е говоря за позей, за а, селското стопанство, за рибните продукти и редица други отрасли, които трябва да бъдат поощрявани. И а, още нещо. Какво да правим с а, промените в климата? Основен проблем за най-отдалечените райони. Тук не трябва да забравяме ролята на научно-изследователската и развойната дейност, както и ролята на морето за тези региони. И накрая още два коментара. Трябва да се засили външното измерение на единния пазар. Естествено, това предполага да се помисли за регионални планове, е, в областта на политиката на съседство за крайните райони. Ние понякога забравяме географския контекст, който се вписват тези райони. Понякога тяхното със... съседните им територии са изключително важни и е много важно да се позволи те да осъществяват диференцирани отношения с съседните на тях райони, така че а, да се прилага динамично европейските проекти за тези райони. И последни два елемента. Крайните райони трябва да бъдат врата към Европа а и времено врата за европейците към Западна Африка или Америка – и затова трябва да се отдаде необходимото им значение на хоризонталните мерки. Това е резултата на всички проучвания за въздействието, което правим в тези райони. Освен това, трябва да засилим тяхната видимост, присъствието им в, дебатито, в дебатите, за да може е, да използваме максимално стратегията до 2020 година в тяхна полза, да гарантираме економическия растеж, економическото развитие. Смятам, че тези региони имат огромен капацитет, който трябва да се експлуатира. Смятам, че сега комисията трябва да обмисли проблемите, повдигнати в моя доклад, който Просто засяга най-важните аспекти. И освен бюджетните проблеми, трябва да помислим какво ново може да направим за тези райони. Смятам, че комисията и, съвет, и парламента биха могли да се опитват да се опитат да съчетаят императивите на най-отдалечените региони и а, финансовите възможности, които биха позволили тяхното финансиране. Благодаря. Ще изслушаме и следващия оратор, Ана Паула Лейси, и след това ще дадем думата за е, въпроси. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че ще говоря на португалски. Всъщност не, ще говоря на френски. А, понеже някои може би няма да могат да разберат какво ще кажа. Преди всичко искам да ви поздравя, госпожо председател, и да ви кажа доколко нашата работа а, в, в полза на най-отдалечените райони беше вдъхновена от вас. Точно вие направихте през 2004 година огромно усилие да дадете видимост на тези райони и точно тогава комисията прие две съобщения за тези райони. И именно за това искам да ви благодаря. Искам също така да благодаря на а, депутата Нуньо Тешейра, който ни покани тук и който ни обясни какви са проектите за най-отдалечените райони, както и за пътния лист, който той е изготвил, който много добре очертава всичките проблеми, пред които са или ще бъдат изправени на отдалечените райони през следващите месеци и години. Може би е, е добре накратко да представя моя отдел, съвсем малък отдел в Генерална дирекция Регио – който се, който се занимава с координиране на европейските политики с оглед на спецификата на, на отдалечените райони и с различните политически окраски. И а, без да искам да ви разочаравам, господин Тешера, бюджетните въпроси въобще не зависят от нас. За жалост, не ние можем да правим предложения за многогодишната финансова рамка за в бъдеще и като вас и ние доста съжаляваме, че предложенията на комисията, или поне ще кажа аз лично, съжалявам, че предложенията за крайните райони а, бяха занижени. Но, така или иначе, линията на моят офис и на генералната дирекция а, политиката на бюджетни съкръщения а, е наложена на държавите членки и комисията трябва да отчита необходимостта да се води такава строга финансова дисциплина. А, нещо, Важно, което трябва да подчертаем също, е, че предложенията на комисията за момента са просто предложения. Те първа трябва да бъде извършена много сериозна работа заедно с парламента и съвета, за да бъдат внесени евентуални изменения, които са а, важни и уместни а, смятам, че през 2012-2013 година а, така ще могат да бъдат възстановени някои приоритети, които ще помогнат на крайните райони да отговорят на новите предизвикателства. Знам, че разполагаме с малко време. Дебатът а, ще бъде вероятно много по-богат, отколкото това, което аз мога да ви кажа, но бих желала да подчертая ролята на политиката на сближаване. Е, там бя, имаше някои предложения преди е, от миналия месец. И, и тази политика е в, в сърцето на стратегията в 2020 година. Тя ще бъде едно от средствата, което ще позволи да се конкретизират нещата, да се вземат е, специфични мерки, за устойчиво раз... Е, приобщаващо развитие. Много е важно е, е, това също да се отнася за най-отдалечените райони, защото тези райони страдат от съкръщаването на бюджета и в рамките на съвета на председателите на най-отдалечените райони райони, например в Мартиника, всички председатели на райони заявиха, че дълбоко съжаляват, че бюджетите на най-отдалечените райони са занижени спрямо предложенията на комисията. Бих искала да добавя, че напълно приемам потребността да от конкретност. Трябва да сме максимално конкретни. В предложенията на комисията сме го направили. Имаме предложения. В моя отдел сме били съвършенно конкретни. И тук искам да ви информирам за едно съобщение, което в момента подготвяме за бъдещата стратегия за най-отдалечените райони. Това съобщение ще се основава на редица конкретни документи, политически, стратегически и други. Има един работен документ от изключително значение, който в момента проучваме, за да видим как да го приложим на практика и да го включим в нашето съобщение, както и документа подготвен от от платформата на депутатите, идващи от най-отдалечени региони, председателствани от Йоханес Заан, както и меморандума за най-отдалечените региони и държавите членки от 2010 година, който много точно очертава приоритетите и очакванията на тези райони и накрая един документ, който може би още не е много известен, но който е плод на работата на моя отдел и който описва факторите на растежа в най-отдалечените райони. Той, той използва информация от доклада на министъра Педро Соловеш. Всички тези документи, които са доста показателни за динамиката на развитието на тези райони, ще ни позволят да формулираме предложения, съответстващи на очакванията на най-отдалечените райони и съгласувани същевременно с целите в дългосрочен план на Европейския съюз. Не знам колко време е, ми давате още, но бих допълнила още и после ще се спрем на конкретните въпроси, че за нас е важно да проследим развитието на най-отдалечените райони. Има член в договора, който позволява някои райони да променят статута си. Това вече е факт за някои региони, например района Майот, който е територия, който е, сега получава статут на най удалечен район, а, сега ще бъде интегриран сред другите и очакваме и други райони, като Арубия или Холандските антили, да заявят желанието си да бъдат класифицирани като крайно удалечени райони. Всеки случай ще бъде внимателно проучен най-общо казано, важното беше казано Педро Солвеш и от пътния лист, който ви представихме за основните възможности за развитие в бъдеще. Но бих искала да спомена а, а, някои лични размишления, свързани от приоритетите на комисията – мисля, че за близко бъдеще е важно да се информират най-отдалечените райони, колко важно е да участват на първоначалния, в първоначалния етап, да се включат активно в процеса на вземане на решения, да знаят, че е много важно да са активни в партньорските договори, които подписват в рамките на политиката на сближаване – да им, им помогне да изградят административния капацитет, защото в много райони а, такъв административен и институционален капацитет липсва. Трябва да им кажем колко е важно развитието да е възможно най-успешно. Да използват принципа на тройното витло, т.е. да, да разчитат и на частните предприятия, на академичните и научните среди, които да им помагат да внедряват иновациите. И в този смисъл по повод иновациите. Ще повторя казаното от Педро Соловеш. Комисията вече обяви съгласието си да работи с технологичния институт за изграждането на специална мрежа за крайните райони за платформата S3 за специализация вече започваме да работим по този проблем, така че районите, които се сблъскват с едни и същи проблеми и често предлагат едни и същи решения, да бъдат обединени в тази платформа, за да могат да продължат започнатото. Освен това, за тези райони, е много важно да използват всички инструменти, които са им предоставени. Защото, освен политиката на сближаване, където има достатъчни суми, има други политики, други бюджети, които също могат да се използват в научно-изследователската и развойната политика. Има и програма за иновации, програма за обмен на студенти, селско-стопанска, риболовна политика, където има достатъчно възможности за лавиране, за маневриране. И накрая Нещо, което знаете. Тук чукаме по отворена врата. Трябва да се възползваме от ключовия период в момента, за да внесем необходимите изменения, които според най-отдалечените райони са оправдани и които им позволяват да работят по приоритети, които до тук бяха а, умалуважавани. Имаше много положителни предложения. А, може би по време на дебата ще се върна на някой от тях. Така или че голяма част от тях отговарят на голяма част от проблемите, затрудненията на най-отдалечените район и госпожа председателка ще каже дали да се връщаме. Благодаря, Ана Павла. Сега ще започнем с въпросите и коментарите. Искам да помоля колегите, искам да кажа, е, че и за нас също е важно да е, видим как това, което чухме, е свързано с регулаторната рамка за бъдещето, дали става дума за гъвкавост, договори за партньорство. Това е в контекста на най удалечените региони и би трябвало да видим как регулаторната рамка ще може да направи тази политика ефективна и ефикасна, както казваше Педро Солбеш. Благодаря, госпожо председател. Много, се, много благодаря за това, че повдигнат тази тема, особено във връзка с това, което току-що чухме от двете встъпителни изказвания. Първото нещо, което трябва да направим е да видим какво принадлежи на Европейския съюз – в по-широк план. Аз искам да ви разкажа за едно наше пътуване до Френска Гвиана. Това беше третирано като пътуване извън Европейския съюз. Аз наистина трябва да направим нещо, включително и пред нашата администрация, за това непознаване на проблема. Аз бях във Френска Гвиана, имах а, а, контакти, а, създадох връзки в Тенерифе и на мен ми стана ясно, че не би трябвало да имаме предвид трудните условия, трудната връзка, трябва да анализираме силните страни и какво печели Европейския съюз от тях. Ние сме представени в райони на света и в климатични райони, които са далеч от Европейския комитет, Европейския континент това ни дава възможност да видим тези предизвикателства и да ги познаваме в нашите собствени райони, като същевременно използваме наличните си ресурси за решаване на проблеми като климатичните промени, като енергийната сигурност, за да се подобрят нашите възможности в тази сфера. Ние говорихме за неща, които не се познават много добре, за енергията в периферните региони, например в Тенерифе в правителството има проект за възобновяеми източници на енергия. Провеждат се изследвания на тази тема в тропическите и субтропичните райони и се мисли как да се решат проблемите. Ситуацията е подобна в Френска Гвиана, която придобива все по-голямо значение благодарение на Бразилия. Разбира се, Френска Гвиана има трудности, не само поради ръждаемостта, поради незаконната иммиграция. 95% от страната е в субтропичните гори. И а, по този начин ние ще можем да повишим собствените си научни а, възможности за научни изследвания и би трябвало да съсредоточим вниманието си за, върху политики, които да ни позволят да работим заедно, за да определим какви са приоритетите на място. Аз не искам да ме разбирате погрешно. Разбира се, най-отдалечените региони имат а, а, всеки от тях страна, която отговаря за тях, така наречената страна майка. Те могат да упражняват. Ние можем като европейци да отидем на другия край на земното кълбо и да се ангажираме много повече. Благодаря. Колегата Алфеш има думата. Благодаря, господи, госпожа председател. Позволете ми първо да благодаря на господин Тешейра и на господин Сълбеш и на Ана Паула за това, че дойдоха в нашата комисия и участват в това обсъждане. Комисаря Солбеш представи един много съдържателен доклад с много възможности за бъдещата стратегия по отношение на неотдалечените региони. Може би той беше даже твърде практичен тогава, когато комисията извършва подобна работа, обикновено това е на равнище на идеи, на концептуално равнище, но в този случай имаме нещо съвсем практично като стратегия за тези отдалечени райони. В пакета мерки за най-отдалечените райони е много важно да се запазят основните елементи на политиката за сближение, за да може да се премахнат неравеностите, неравенствата в неравнопоставеността в Европейския съюз по отношение на други региони. Ние, разбира се, не можем да променим нещата от днес за утре, но има определена процедура, която след, трябва да се следва и ние трябва да разчитаме на политиката на сближаване. Ана Паула говори за проблемите, във връзка с намаляването на конкретните фондове, предназначени за тези региони. Аз мисля, че нашите депутати, евродепутати и е, депутатите в съответните региони ще привличат вниманието по този проблем, за да се постигне напора равнопоставена ситуация и да се решат всякакви проблеми, свързани с неравенството. Струва ми се, че не е разумно да се намаляват фондовете за тези региони, като си има предвид какво се прави в други райони на Европа. Това е безсмислено. Съществува и аспекта на специфичността изглежда съществува тенденция да се, намали, да се намалят възможностите на тази политика. Тук ситуацията е много специфична. 50% от наличните средства не смятам, че това е разумен подход в политиката по отношение на тези региони. Ние не можем по този начин да постигнем желаните резултати. Има някои случаи, при които е ясно, че трудността за достъп до тези региони е много важен фактор. Това трябва да се коригира, трябва да се преодолеят тези проблеми, свързани с отдалечеността. И това едва ли е най-доброто решение. В допълнение към това, всякаква бъдеща стратегия би следвало да отчете баланса между традиционните дейности на тези региони и новаторските дейности. Би трябвало да се постигне равновесие между онова, което вече е предоставено и новите аспекти на ситуацията. Това е изключително важно, защото стратегията, която се следва до този момент, е много положителна от гледна точка на плодовете, които тя дава. По-добро сътрудничество с регионите на Европейския съюз. И трябва да кажа, че политиката до този момент е положителна, макар че има нови цели на хоризонта. Може да продължим да работим. Благодаря, Ламбер. Имате думата. Само няколко коментара. Според мен е много добре, че в този период, когато отчетливо разглеждаме тези теми, представителите на Франция, които са разгледали информацията, предлагат къде можем да нанесем подобрение. Има изменения, разбира се, в обстоятелствата. Кризата поставя край на някои от проектите. И инструментите, които използваме, също се променя. Европа 2020 стратегията съществува. Искаме повече добавена стоеност в областта на климата, нововведенията и така нататък, изследванията. Виждаме, че нашия подход по отношение на кохезионната политика е, политиката за сближаване е е силно подчертан в областта на островите, Френска Гвинея. Вие говорихте за програмата Галилео, и други проекти, които имат отношение там. Всъщност там а, беше а, изпратен, инициирана тази програма а, съвсем наскоро. Трябва да разгледаме какви са възможностите в тези проекти, за да можем да ги включим в новия дневен ред. Това е един преглед на водещите програми в областта на цифровия дневен ред – ефективността на ресурсите, промишлеността, заетостта. Тоест има много инструменти, които се инициират. Така че, както виждате, има много възможности за включване. Ако видите възможност, просто ни кажете и в други обсъждания сме говорили за изследвания научни изследвания, които наистина ще ни помогнат да изградим един стремеж към а, отличие и да се използват средства за развитие. В момента освояването е доста ниско. Много голяма част от а, средствата по рамковите програми се разходват в държавите членки могат да се използват като една стълбица към тези цели. Не само инфраструктура, но и да се свържем и по друг начин с различни региони, така че да имаме и подобен подход и към най-отдалечените райони. Можем подобен подход да приемем и в доклада. И накрая аз съм представител в Европейския парламент на Нидерландия. Чух господин Совес. Смятам, че той се изказа съвсем обосновано и наистина трябва да гледаме по-нататък и отвъд настоящите три а, страни, антилите, бюджета за 2012 и какво може да се направи за него. трябва да намерим начин да подкрепим тези области, които вече са направили стъпка в правилната посока. Аруба през 2012 те планират референдум. Комисара Пибалт се занимава с този въпрос. И също бях информиран за още нещо свързано с Нидерландия. Но макар да и отнема доста време като процес, ние трябва да продължаваме да сме проактивни и да заделяме средства за информиране. Защото иначе така или иначе тези средства няма да се използват. Трябва да направим усилия в областта на повишаване на информираността. Аз приканвам и господин Тахира да разгледа и бъдещето. Съгласен съм, че наистина трябва да разглеждаме възможностите, които се предоставят, да поемаме по нови пътеки. Тук има отношение и добросъседската политика – не само отдалечените райони, така че би трябвало да окажем подкрепа. Яна ти на думата. Госпожо председател, бих искал да се присъединя към колегите. Няма микрофон за оратора. искаме разяснение по някои въпроси и те вникнат в обсъжданията. И сега въпрос към може би не познавам добре доклада и тази му част, но какво е определението на най-отдалечени райони? Ако става въпрос за някои само от районите, които имат такъв статус и други могат да загубят подобен а, статус, не става въпрос просто за описание от географска гледна точка, но също така има и допълнителни елементи на статута на тези райони. Това е изключително важно, защото въпросът дали Нидерландия определя своите райони по този начин, остава. А пък други райони има, които са загубили статуса си като отдалечени. А в момента се води обсъждане за островните райони. Така че аз не разбирам напълно. Може би наистина не всеки отдалечен район е а, остров и не всички острови са отдалечени райони. Може би трябва да проведем такава дискусия отново, каквато сме имали и в миналото, дали няма известно препокриване. Не всеки остров е най-отдалечен район. Имаме доста острови наблизо около континента. Нека разясним това. То е свързано и с друг въпрос. Ако става въпрос за област, район с специален статут, която принадлежи към даден, дадена държава членка, а пък комисията отделя внимание на този най-отдалечени райони, комисията по този начин ли възприема района или координира цялата европейска политика свързана с най-отдалечените райони. Тоест, политиката за сближаване има ли отделни политики в тази област, отделни аспекти в тази област или не? Това е нещо изключително важно за нашата дискусия, защото трябва да избегнем недоразуменията. Трябва също така да разгледаме и предизвикателствата, пред които са поставени тези райони, възможностите, които проистичат от новите технологии – а от друга страна пък имаме бариери, причинени, например, в Мадейра, свързани с достъпа до вода. Това е сериозен проблем, който, от който проистичат много разходи за тези райони и за Европейския съюз. Има много а, проблеми, проистичащи от географското положение и възможности, даващи път към нововведения. Аз разбрах, че едно от на, един от най-големите доходи в Люксембург идва от управлението на сателити. То тогава всичко е възможно и няма нищо общо с размера Става въпрос за ориентация на економическата дейност, но моля ви да разясните въпросите свързани с определението, за да сме наясно. Следващия оратор има думата. Благодаря много, господин председател, госпожо председател. Бих желала да се възползвам от възможността да задам въпрос, ако ми позволите. Първо искам да благодаря на господин Солбеш за неговото изложение за неодалечените региони, за привлекателните свежи предложения във връзка с тези региони. Проблемите, които бяха откроени, са свързани с възрастови проблеми, връзки, транспортни връзки. Да, въпросът ми към вас е следния. Вие бяхте един от забележителните министри на транспорта в Испания. И как съчетавате бюджетните ограничения със сигурността? Аз всъщност това беше въпрос за колегите, които не са запознати с категорията на отдалечени региони. След това вече вие ще прецените как да ги разделите помежду си. Благодаря ви, ще се опитам да бъда ясна. Избита, може би трябва да ви запознае до някъде с е, историята. По отношение на правната рамка имаше член от Амстердамския договор, член 299, съгласно който се предвиждаше специално третиране на тези територии, подложени и на ограничения от геоморфологичен характер. Всички тези ограничения са изброени в член 299, който се превърна в член 349 от Лисавонския договор. Тук става въпрос за френските департаменти Гваделупа, Мартиника, Гвиана и две територии, които са независими, автономни територии, Свети Бартелеми и Свети Семата. В момента това са независими територии, които се прибавят към френските задморски департаменти. Останалите региони са Азорските острови и, острови и Мадейра, автономни португалски области и а, Канарските острови. Са, и а, се предвижда адаптиране на европейската политика. Член 395 съдържа разпоредба, а, който, която гласи, че държавите членки Франция, Холандия, Дания могат да поискат промяна на статута на един от тези региони. Не ме питайте, защо това не въжи за Великобритания, Португалия и другите. За момента това въжи само за Франция, Холандия и Дания, които могат да искат промяна на статута на техните региони. Отделно се поставя въпроса за Майорка. Ако Холандия реши, че една от един от регионите, като например холандските антилски острови, трябва да се промени статута, тогава Холандия може да сезира Европейския съвет, който трябва единодушно да се произнесе по статута възоснова на становището на комисията – за... Така стана с Свети Бартелеми, който стана автономен, независим регион, които се отказаха от статута на периферен район, а Майорка наопак, на, на обратно, беше задморска територия и искаше постулира да стане най-отдалечен регион. В момента комисията подготвя своето становище преди съвета да се произнесе. А сега по отношение на моя отдел, от който се гордея. Защо този отдел е в главна дирекция региони? Регионално развитие. По исторически причини, когато беше преструктурирана комисията, и комисаря Бърне се, Бърния се занимаваше с политиката на сближаване, бе създадено едно малко звено към генералния секретариат, който после премина към Генерална дирекция регионално развитие, но което отговаря за координацията на политиките. Така че моят се занимава не само с политиката на сближаване. Ние се опитваме да бъдем и изразители на волята на най-отдалечените региони, да припомняме член 349, да припомняме, че има адаптация, освобождаване, дерогации, които могат да бъдат направени по искане на регионите. Аз няма да отварям дебата, но всеки път става въпрос по искане на съответния район. Тук говорите за геоморфологични особености. Когато говорим за най-отдалечен район, да, това са райони от територията на държавите членки, на които географско отношение са извън територията, но към които се прилагат всички разпоредби от договор за Европейския съюз, освен клаузата с изключението, член 349. Muchas presidente. Yo voy a hacer un comentario general sobre los distintos temas que se han planteado. Коментар по различните въпроси, които бяха зададени. Ще се опитам да отговоря на зададените от вас въпроси. Ако добре съм разбрал, има понятието най удалечени райони, което не се използва достатъчно в някои райони. И аз съм съгласен с това понякога отделяме прекалено много а, внимание на някои най-отдалечени райони и връзката им с Европейския съюз, а не на обкръжението им. Когато комисията финансира проект в най-отдалечен район или задморска територия, а, много често прилага различни критерии, макар че става въпрос за един и същи проект защото просто едната територия е задморска, другото е най-отдалечен район и правилата не са едни и същи. И за това трябва да не забравяме обкръжението на най-отдалечените райони. Това ще улесни присъствието на Европейския съюз там например, по отношение на възобновяемите енергийни източници, където тези райони могат да допринесат много за експериментирането или с биоразнообразието, борбата или адаптацията с промените в климата, използването на морските ресурси. В най-отдалечените райони всъщност е, сме, по, почти 50% от акваторията на Европейския съюз. Бяха отправени някои критики, че има твърде голям брой конкретни предложения. Аз ви благодаря. Всъщност, това е комплимент. Моя доклад не цели да диктува какво да се прави. Това всъщност е задължение на комисията. Аз просто се опитвам да дам общата визия, гледната точка на човек, който се намира отвън, който получава информация и който дава писти за размисъл. Има някои предложения, които според мен биха били доста полезни, биха дали възможност да се приемат планове за действие. Моята цел не е да определям съдържанието на плановете, нито да начините на финансиране. Знам, че съществуват ограничения, с които трябва да се съобразяваме. А, вие пледирате за по-добър баланс. Това е абсолютно вярно. Но понятието най-отдалечени райони а, изисква не само по-добър баланс, а и прилагането на една конкретна целенасочена политика за тези райони, които си имат своите собствени проблеми, проблеми не съществуващи в другите райони и на които трябва да се обръща специално внимание. Както казахте, те са отдалечени, изолирани, там има специфични физически и географски условия, има проблеми с инфраструктурата, с транспортните връзки с останалата част на света – И още нещо по отношение стратегията до 2020 година. В най-отдалечените райони кризата имаше катастрофални последствия. 30% безработица. Tener más gente formada y mejor educada. Si ese problema... А, изключително важно е да а, положим усилия за преквалификация, на младите. По принцип това е проблем в Европа, но в тези райони той се поставя с особена острота. Трябва да поощряваме младите да следват курсове, да се преквалифицират, да са винаги в течение на новите технологии. Това е от съществено значение а, за тяхното развитие за, и заетост. Разбира се, всичко това е свързано и с основния проблем на финансирането. Знаем, че много често тези територии, тези райони са тясно свързани с континентална Европа. Трябва да проведем един задълбочен размисъл, за да намерим решения на всички проблеми. Ние посетихме някои отдалечени райони. Разбира се, не тези, които споменахте. А целта ни беше да обмислим конкретната политика посетихме някои задморски територии, които не са отдалеч... със статут на отдалечени. И си дадахме сметка, че във всеки случай подълно трябва да отчитаме спецификата. Дебатът е уместен. Всеки регион този вид може да бъде обявен за най-отдалечен. Всъщност, този статут не е обвързан с съответната държава Франция, Дания, Холандия. Не, не. Въпросът е да се подчертая, че това е район, който се намира далече, който е трудно достъпен, който няма лесна връзка с континенталната територия. И нещо, което не е чак така тясно свързано с най-отдалечените райони, а именно проблема с бюджетните ограничения в условията на криза. Смятам, че бюджетните съкръщения, финансовата дисциплина зависи от е, способността на всяка една държава да обслужва дълга си. Е, трябва да се намерят средства за обслужване на дълга. Това зависи от отделните страни. Всеки случай е различен. В някои страни наблюдаваме економическо възстановяване, има качествени програми, в други това е по-трудно виждаме там, къде мерките са се отразили върху економическия растеж и други, където това не е така. И това съответно се отразява на надъчните райони. Искате ли вие да вземете отношение? Да, благодаря, госпожо председател. Аз не бих желал да удължавам прекалено обсъждането по тази точка, но приветствам възможността да говоря по този въпрос. Ние сме в момента в началото на работата си по тези проблеми. Времената са тежки, много неща трябва да се вземат предвид, но трябва думите ни да бъдат последва, последвани от дела. Това, което чухме сега представляват елементи за продължаване на дебата. Необходимо е да дооформим стратегията, по която следва да се вземе решение следващата година. Разчитаме на подкрепата на Генерална дирекция регионална политика. Тя ще играе водеща роля. Има много очаквания, които са на плещите на Европа. Искам да ви благодаря за вашите изказвания. Те бяха много важни, да. Благодаря на двамата ни гости за това, че споделихте вашите становища. Благодаря за препоръките. Искам да кажа, че не тук не става дума само за едно становище. Вашата генерална дирекция ще бъде отговорна за доброто сътрудничество с най-удалечените региони и се надявам, че по време на регулаторната фаза ще е, говорим отново с вас. И вие сте прави, трябва да обсъдим коя част от финансирането от публичните разходи са свързани с финансирането. Виждаме какви проблеми има в Гърция. Трябва политиката на сближение да се използва като катализатор или като лост и това е едно от нашите предизвикателства. Едно от нашите предизвикателства. Наистина, благодаря ви много. Uh, uh, Уважаеми колеги, сега имаме една голяма точка и една малка точка. Дайте ми, ако обичате, само две минути трябва да ви информирам за решенията, които бяха взети вчера от координаторите, тъй като а, имаше много доклади, много становища, които бяха разпределени. Искам да ви интересувам да ви уведомя, че глобалния фонд отива при социалистите, Европейската програма отива в ЕКР директните плащания за фермерите отива при зелените и регламента за общото устройство на пазарите отива в ГУЕ, фонда за развитието на селските региони отива при зелените регламент за финансовото управление на ОСП отива в АЛДЕ. Регламента по отношение на прилагането на преки плащания на селските стопанти ни след 2013 година отива при АЛДЕ. За хоризонталния регламент отива при ЕНП и регламента за енергийната инфраструктура, социалисти, демократи, трансевропейската транспортна мрежа, ЕКР, незаконодателните становища, реформата на общата политика за риболова отива в ЕНП, за привлекателността на инвестициите в Европа, ЕКР, малките занечийски форми на риболов отива при зелените. Искам също така да ви информирам, че помолихме секретарията да разгледа всички практически възможности, свързани с, с сътрудничеството на нашата комисия с други комисии, които се интересуват от тези въпроси. По правното становище за общата стратегическа рамка бих желала да ви информирам, че от нашата правна служба получихме информация, която отговаря на това, което ние говорим през последната година, година и половина и тази обща стратегическа рамка би трябвало да се подчинява на общата законодателна политика. Е, общата законодателна политика, ние ще информираме комисария Хан за нашето решение, което не се оспорва тук. А сега вече искам да преминем на следващата точка от дневния ред и да покани Андрей Ковачев да представи становищата си за многогодишната финансова рамка. Имате думата. Dear colleagues, I'm going to speak in my mother language in Bulgarian. В края на месец юни тази година Европейската комисия представи предложението си за многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 година с едно почти философско послание. Повече Европа за същите пари. Това предложение се стреми да задоволи и тези, които искат повече европейски ангажименти – и тези, които не желаят, особено в условията на криза, да дават гаранции за повече финансови задължения към европейския бюджет. Днес имаме първа обмяна на мнение по, този толкова, по това толкова важно предложение. Сигурен съм, че всички от нас добре са се запознали с предложението на комисията, така че съвсем накратко ще ви припомня основните моменти от нея, особено тези, които се отнасят до регионалната политика – най-напред ще представя целите над политиката и финансовите инструменти. И ще завърша с заключенията, които според мен могат да бъдат направени поне на този ранен етап. В предстоящия финансов период архитектурата на политиката за сближаване ще бъде опростена и съобразена с следните две основни цели – инвестиции в растеж и работни места и европейско териториално сътрудничество. Комисията предлага за политиката за сближаване да бъдат заделени 376 милиарда евро – 364 от които за постигане на целта инвестиции в растеж и работни места. Средствата, предназначени за мерка по целта Европейско териториално сътрудничество, са в размер на 11,7 милиарда евро, Както и, тези, както и до сега, тези средства ще бъдат разпределени в досегашните програми за трансгранично сътрудничество 8,6 милиарда евро, транснационално сътрудничество 2,6 и 4 милиарда евро, и междурегионално сътрудничество 0,7 милиарда евро. Комисията предлага също така таванът на средствата по политиката за сближаване да бъде фиксиран от 4% на 2,5% от брутния национален доход на съответната страна членка. Това означава намаляване. Постигането на целта инвестиции в растеж и работни места ще изисква ново категоризиране на регионите, като ще бъде въведена категорията на региони в преход – това са регионите с брутен вътрешен продукт на глава от населението между 75 и 90% от средния за Европейския съюз. Една от последиците от това нововведение ще бъде разликата в процента на съфинансиране в различните региони. За следващия финансов период тези проценти са определени последния начин. 75% съфинансиране от бюджета на Европейския съюз за регионите по досегашната цел сближаване, 60% за новата категория – региони в преход и 50% за всички останали региони. Автоматичното освобождаване от ангажимент, така нареченото N плюс 2, ще се прилага като правило за всички случаи, освен за мерките по цел Европейско териториално сътрудничество, където освобождаването ще става по формулата N плюс 3. И още 5% от средствата, които една страна членка получава за проекти по цел инвестиции и в растеж и работни места, ще бъдат заделени под формата на резерв. След оценка на резултатите от изпълнението на националните оперативни програми в средата на преходният период, тези суми ще бъдат разпределени между страните в регионите, показали ефективност в освояването на средствата и постигането на целите. Една от особеностите на бъдещата многогодишна финансова рамка е така наречената тематична концентрация на разходите, изразяваща се в задължително приоритетно инвестиране в три основни направления – изследвания и иновации, повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия и ниско въглеродна економика. Това означава, че най-слабо развитите региони ще трябва да използват поне 50% от ресурсите, предвидени за съответния регион по Европейския фонд за регионално развитие, за инвестиции в тези три задължителни приоритета. За регионите в преход този процент е 60%, а за най-развитите региони 80%. Що се отнася до инвестициите в третия задължителен приоритет – нисковъглеродна економика, регионите ще трябва да инвестират между 6 и 20% от ресурсите, предназначени за съответния регион, в зависимост от категорията на региона. 6% за най-слабо развитите и 20% за най-развитите. Освен това, 5% от ресурсите, заделени за една страна членка от Европейския фонд за регионално развитие, трябва да бъдат използвани за инвестиции в проекти, насочени към устойчиво градско развитие – трябва да се отбележи също така, че ресурсите на Кохезионния фонд ще бъдат приориентирани към регионите с брутен вътрешен продукт на глава от население по-малък от 90% от средния за Европейския съюз. При все това, за механизма за свързване в Европа, с чиято помощ за напред ще се предвижда да бъдат реализирани мащабни инфраструктурни проекти в целия Европейския съюз, се заделят 50 милиарда евро, 10 милиарда, които идват от, от Кохезионният фонд – тези средства няма да бъдат разпределени между държавите членки. Отделни проекти ще се състезават на общоевропейски принцип и ще бъдат паневропейски проекти с приоритетно значение за изграждането на инфраструктурата на вътрешният пазар на Европейския съюз. Дебата по тази точка започна днес в сутринта в нашата комисия и съм сигурен, че ще продължи. Проектите, осъществени с помощта на Европейския социален фонд, трябва да получат национално съфинансиране в размер на поне 25% от проектите, реализирани в по-слабо развитите региони, 40% в регионите в преход и 52% в най-развитите региони. Това беше накратко философията на това предложение и накрая обаче оставам една неприятна особеност на процедурата, с която трябва да ви запозная – Нарастващото участие на парламента в европейския политически процес, е, което е факт след влизането на Лисабонския договор, за съжаление в бюджетната процедура не се отразява. Така наречената консент процедура, по която ние работим в момента, е приложима според договора към утвърждаването на многогодишната финансова рамка, не позволява на Европейския парламент да играе много значителна роля в този процес. Поради тази причина, уважаеми колеги, съдържанието на становището на Комисията по регионално развитие ще бъде свързано с развитието и на економически и политическия контекст, в който водещата комисия по бюджет ще изготви доклада по предложение на, комисията, на Европейската комисия по многогодишната финансова рамка. За сега мога само да ви информирам, че водещата комисия по бюджет търси начин, възможности гласът на Европейския парламент да се чуе и ние наистина да не кажем само едно да или не на предложението на комисията, а да можем да кажем и нашето мнение. Мислят се варианти за възможност за някакъв вид междинен интерим доклад, доклад на Европейският парламент, но за, на този етап е това, което мога да ви кажа. С голям интерес очаквам вашите коментари и идеи и все пак имайте в предвид, че за сега ние можем под това мнение да кажем само да или не. Благодаря ви. Thank you, Andrew, very much. Uh, Благодаря, Андрей. Uh, Ставрокакис има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, много е важно това съобщение от комисия, на комисията по Европа 2020 година да отчете факта, че политиката за сближаване е е политика на, е, за решаване на економическата криза. Допълнителната полза идва от факта, че има много инвестиции за развитие, които не биха били възможни без приноса на кохезионната политика. Бих е, желал да кажа няколко думи по няколко въпроса, свързани с работата на нашата комисия. На първо място по въпроса за средствата, разпределени по политиката за сближаване през следващите години, не са напълно удовлетворителни. Непрекъснато Европейския съюз, Европейския парламент настоя, настоява да се запазят средствата поне на предишното им равнище, но комисията не поема ангажименти. На второ място приветстваме факта, че неизразходваните средства биха могли да се използват и при следващи финансови рамки а, при определени условия а, след януари 2014 година. Изключително е важно да се валидират разпоредбите на регламентите, така че новите поколения програми да бъдат защитени. По този начин ние ще избегнем много проблеми, които възникват в бъдещи периоди. Това трябва да разглеждаме в следващите месеци. Много е важно да има баланс между стрикната финансова дисциплина от една страна и предвидимостта на разходите от друга страна, трябва да се поддържа една вътрешно присъща гъвкавост. Ние приветстваме разпоредбите за гъвкавост и фонда за солидарност. Имам известни резерви във връзка с механизма за установяване на връзки в Европа. Този механизъм се управлява централно в Европейската комисия, което е в конфликт с основните принципи на кохезионните фондове 10 милиарда евро ще бъдат разпределени от фонда, така че трябва да внимаваме много как ще се управлява този механизъм. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Имам процедурен въпрос не а, бях осъзнала факта, че ние не само ще гласуваме за бюджетния пакет, предложен от комисията, но и ще решаваме въпроси, трудни въпроси, като квоти, разпределяне и така нататък. Ние не сме в процедура на съвместно вземане на решение, но ако пленарната зала гласува за, отнемане на част от нашата свобода. Може ли някой да ми помогне? Какво ще стане? Това ще повлияе ли на нашите законодателни правомощия по пакета? Опасявам се, че това е въпрос, на който аз не мога да отговоря. Можете да отговорите на въпроса на Констанца. Да, благодаря, госпожо председател. Именно там е въпроса. Тук ние сме в капан, в клетка и котката си захапва опашката. Ние имаме основата на разпоредбите, свързани с кохезионните фондове и с политиката на сближаване. И те ще преминат в финансовата рамка. Ако всички и всички проблеми, които обсъждахме вчера и днес, ще бъдат обект на съмнение и ние даже не би трябвало изобщо да говорим за механизма за свързване на Европа и за всичко останало, защото всъщност ще говорим само за козметични промени. Мисля, че е спешно комисията по бюджета да поработи, защото не е възможно да приемам нещата на тази основа. Иначе ще се откъснем от самата основа на възможността ни да работим по тези разпоредби. Thank you. Uh... Благодаря. Доколкото разбирам, господин Калфин е тук при нас. Така че при нас един от двамата докладчици в комисията по бюджета Райнер Бъге е другия докладчик и аз ще ви дам думата и ще се радвам много, ако можете да вземете отношение. Но ако искате всъщност, може би да повторите въпроса си. Да, моля да ме извините, че трябва да повторя въпроса. В комисията на нас ни е напълно ясно как ще бъде, каква ще бъде процедурата от тук нататък. Доклада в комисията по бюджета не е процедура по съвместно вземане на решение, доколкото разбирам. А, не е общата рамка на политиката за сближение, която е обект на тази разпоредба. Какво ще се решава? Квоти, проценти, в подробности или това са сфери, в които ние имаме законодателни правомащия в законодателния пакет и ние бихме желали и това първо да бъде управлено. Може би трябва да водим спорове дали трябва да бъдат 20% за енергийна ефективност, 40% за отдалечените региони. А ако кажем просто да на бюджета, това означава ли, че можем просто да забравим за всякаква законодателна дейност? Каква е процедурата? Много благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Първо искам да се извиня, че идвам късно, но аз бях в триалог за бюджета за следващата година. Сега има няколко неща, за които искам да си изкажа съвсем накратко и да отговоря на въпроса на Констанс. На този етап имаме много ясен мандат в много ясни правомощия в Европейския парламент. Това беше гласувано в доклада на комисията ШУАР. Имаме също така допълнителни доклади за политиката за сближаване и за селско-стопанската политика. Това е съвсем ясния мандат, който парламентът е гласува за нас. В допълнение към това имаме предложението на комисията и имаме а, едни много грозни дискусии в съвета. А, всъщност това, което става в момента, не са преговори. Любезна покана получихме от полското председателство преди всяко заседание на съвета по общите въпроси има брифинг и дебрифинг след него. На 5 декември ще има друго заседание, ново заседание. Последното заседание на съвета по общите въпроси обсъждаше общата селско-стопанска политика и е, политиката на сближаването. На 5 декември ще се обсъждат собствените ресурси. А в съвета всъщност е размяна на мнения. Аз даже не бих казал, че това е изграждане на позицията на съвета. Докато а, ние не сме започнали в момента официално преговорите с съвета. От гледна точка на графика, поне това, което чуваме от датското председателство, а, Идеята е, че следващия съвет по общите въпроси ще бъде последен за полското председателство. Ще има размяна на мнение по всички тези въпроси. След това датското председателство има амбиция да се постигне до, събран, до съгласие по това, което те наричат negotiating mandate, т.е. мандат за водене на преговори. През следващите 6 месеца на датското председателство очакваме, че ще има позиция на съвета, може би без числа, но основните насоки – и определяне на проблемите, по които имаме съгласие, по които нямаме съгласие и междинни е, положения. Може би можем да започнем да, преговори, е, да, да преговаряме. Това е максималното обаче, което може да очакваме от датското председателство. Затова на този етап, преди да започнем с истинските преговори, ние не можем да се отклоним от мандат, мандата, който ни е даден и е гласуван от парламента. Ние ще трябва да се отклоним тогава вече, когато започнем да обсъждаме различните въпроси. Има процедура, която беше решена от председателския съвет, но ние трябва да видим какво точно ще направим. Имаме предложение, с работата с докладчиците, за да може всички комисии да са наясно как вървят преговорите и да откроим какви са трудностите в нашия доклад в резултат на работата на комисията ШУР и също така да откроим и позицията на съвета. Така виждаме ние работата и процедурния напредък. Иначе на заседанието на съвета по общите въпроси от преди две седмици ние изложихме къде са разликите между нашия доклад и доклада на комисията. С две изречения мога да кажа, че има явно намаляване на кохезионните фондове и увеличаване на транспортните фондове фондове. Има добра воля от страна на комисията да се включат, да се промени структурата на бюджета, като има не като не, не под функция а, кохезионните фондове, т.е. да има една по-голяма гъвкавост за даване и за вземане на пари. Повечето от парите всъщност ще се вземат. Така че въпросът е дали сме съгласни с такава структура, която е различна. На второ място, дали смятаме, че механизма за свързване на Европа следва да бъде разглеждан, независимо от политиката на сближаване. Моят отговор е по-скоро не. Това беше представено вчера на а, е, комисията на, а, по, а, и по този начин а, това ще включи а, проекти, които са близо до намирането на а, търговските обосновки. Поставя се въпроса дали средствата ще отидат наистина в регионите, които имат нужда, повече нужда от кохезионните фондове или всъщност другаде. Ние трябва да вземем а, становище по междинните региони. А, Констант знае, че ще проведем дебат предварително. Имаме същия дебат в позицията на а, комисията. Ние не знаем дали това са традиционните средства или са средствата, които съществуваха по кохезионната политика. За междинните региони също някои от тях ще бъдат включени в сумите, които вече са изразходвани сега което означава нетно намаляване на фондовете, предназначени за най-бедните региони. Последното нещо, което искам да кажа, като разлика между това, което предлага комисията и това, което ние сме предложили, това е всъщност методологията, когато казвам, че има явно намаление на кохезионните фондове, отново е, това зависи от е, базата, която ще използваме като мярка за намаляването. В момента това са е, показателите за 2011 година. Предлагаме да използваме цените в 2013 година, тъй като има експоненциален растеж на кохезионните фондове в, в, до 2013 година. Ако взема като база 2011 година, това ще изкриви данните. А ако вземем а, числата за 2009 година, има чисто намаляване от над 5%. Ако вземем 2013. Там а, намалението 8,4% е отново в сравнение с сегашната финансова рамка. Именно това предлага комисията. Отново казвам, ще се придържаме към решението на доклада резолюциите на парламента и ще видим как съвета ще изготви позицията си. Не искам да привлека вниманието ви по тези важни въпроси, мещинните региони, как да се свърши транспорта и големите транспортни проекти с политиката по сближаване, както и гъвкавостта на тези политики които имат различни имена в бюджета и накрая какво може да се направи, за да стане ясно дали има увеличение или а, да по-точно колко ще бъде намаляването на политиката за сближение. Много ви благодаря. Имате думата. Благодаря Казвате, че става въпрос за транспортната политика. Но мисля, че нещата са доста несигурни. А, знам, че от страна на някои държави членки е имало реакция. Например, в Бундесрата в Германия а, имаше реакция, а, съгласно която ако равнището на общия бюджет бъде съкратено, Германия няма да даде своето съгласие. Между другото, има и много други неизвестни, които се намесват в дебата и аз не съм много оптимист по отношение на а, възможността да се постигне споразумение. И освен това трябва да, да се разберем помежду ни за едно и също ли говорим а, така че да не а, се стига до а, изменения, веднъж след като бъде взето вече решение за многогодишната финансова рамка, когато се говори за различни проекти, например а, проекта за Съзване на Европа, трябва да се признае, че съществуват все още много нерешени въпроси, много неизвестни и трябва редица въпроси да бъдат зададени на комисията, за да получим предварително отговор. Смятам, че в всички дебати, които водим на тази трема, трябва да отчитаме съществуващите неизвестни. Благодаря. Искам да задам един въпрос. Да, има предложение на комисията. Има и друго предложение. А, споменава се една сума 376 милиарда евро за обвързването, свързването на Европа и трите вида региони, развити в преход, по-слабо развити. в, в миналото в регламента се е, дават е, цифри в скоби, състои се дебат по финансовата рамка и чак след това тези цифри биват потвърдени или не. Докладчика обаче посочва, че 80% ще бъдат заделени за приоритетни проекти, 20% за енергийната ефективност в най-бедните страни, 60% в районите преход 40%. Става въпрос за някакви проценти, които а, ни се дават спрямо които имаме резерви, защото всъщност тези проценти няма да бъдат засегнати а, по време на преговорите по меж... финансовата рамка, а когато обсъждаме проблеми по същество и от какво ще зависят тази проценти, от бюджетната комисия, от друга комисия, а, с кого трябва да сътрудничим. Не мисля, че са необходими паралелни преговори. Всъщност не виждам с кого, защото съветът изготвя собствената си позиция. Но когато обсъждаме това, имам предвид общата структура, защото в доклада на парламента пише, че ни трябва средства, които не са по-малко от настоящата финансова рамка. И както виждаме, от там нататък можем да водим обсъждания. Ако разглеждаме а, цените от 2011 година и включим свързане на Европа, то тогава комисията ще твърди, че става въпрос за 2,4% увеличение. Ако подходим по друг начин, ще говорим за друг процент. Тоест, нека да видим първо общите цифри, да видим как ще изготви съвета своята позиция. Преди това няма преговори. Всъщност, ние се информираме за дебатите, които такът съвета и между другото едно от предложението, което дойде по един много организиран начин от шесте най-големи преносители, беше да се обсъди метода за а, преговори, а именно първо да се очертаят цифрите и след това да се говори за всичко останало. Междувременно, полското председателство подходи по друг начин. Да обсъдим първо това, което искаме да, под, обсъ, да включим съдържателно Европа 2020 и така нататък, 2020, и след това да говорим за цифрите. Поне по това отношение имаме общо становище и всъщност, освен да преповторим нашата позиция, тази на Европейския парламент пред съвета, ние нищо друго не можем да направим на този етап. Твърде рано е да обсъждаме, защото не знаем какво ще е становището на съвета. Ако мога да кажа нещо преди да се обърна към комисията, а, дали колегата иска да се изкаже, преди аз да кажа нещо, заповядайте. Честно казано, не знам какво се очаква от мен да кажа на този етап, защото става въпрос по-скоро за становището на парламента и как ще се оформи а, тя. Така че аз няма да навлизам в тази дискусия, но само една дума, тъй като стана въпрос за това. Тази нова категория, както я наричаме ние категория на региони в преход, нека да стане така, нека гарантираме, че не се отнемат средства от най-бедните региони, за да се финансират тези междинни региони или региони в преход. Всъщност, ако разгледаме предложението на комисията, ще видим, че разпределенията за най-бедните региони в новите държави членки, говоря за 12-те държави членки, всъщност това финансиране ще се увеличи в сравнение с настоящия период и финансирането за по-развитата част на нашето предложение, а именно 15-те стари държави членки ще, ще бъде намалено финансирането за тях. Тоест, дори за секунда не си помислите, че взимаме средства от по-бедните, за да ги дадем на по-богатите. и така, в този смисъл Предложението на комисията е много стабилно и надежно за, а, с цел постигане на развитие на по-малко развитите региони. И до тук ще спра. Председателката. Извинявайте. Ахим, какво казвате? Както казах, това също може да доведе до проблем. Тъй като така наречените по-богати региони също страдат от кризата. Просто мимоходом го споменавам. Защото председателката а, пояснява, всеки а, има съответни критерии и ако сравняваме с настоящата ситуация, тази междинна категория не съществува и не съществува заедно с а, а, средствата. Тоест не трябва да сравнят от иллюзията, че а, щом махнем една от категориите, а, ще а, няма да има финансиране за нея. Всеки, всяка държава членка има, попада в съответната категория. Но сега искам отново да се обърна към а, господин Калфин и да кажа, че наистина сме признателни, че а, идвате а, от време на време, не може би всеки път, когато обсъждаме и в бъдеще, ако може да ни посещавате и да ни информирате за това, което се случва, тъй като това, което казва Констанс, а, има предвид а, паралелни преговори с а, регулаторната рамка. Това паралелно е в а, скоби, но наистина имаме нужда от информация за случващото се и в един момент, ако преговорите по бюджета изключат елемент, който ние поддържаме тук в регулаторната рамка, то тогава ние трябва да сме наясно за това. Така че наистина приветстваме това близко сътрудничество. И с това е, искам да се обърна към Андрей. А, не. Благодаря ви много. Благодаря много и на господин Калфин за това, че е при нас, действително това, което аз разбрах е, че на първо място сме на много ранен етап от преговорите и процедурата не е напълно ясна. Трябва да предоставим становище. Разбира се, това е първия ни обмен на мнения. Член 312 от договора от Лисабон казва, че парламентът може да а, даде съгласие с а, мнозинство от а, членовете си. Имаме основната водеща комисия, бюджетната комисия и трябва наистина да сме в тясно сътрудничество с тази а, водеща комисия и от тук нататък да обменим мнение за това как действаме нататък, дали водещата комисия ще изготви допълнителен доклад по собствена инициатива или оставаме с доклада на комисията ШУР. Тоест има много неясноти за мен на този етап как продължаваме нататък. Затова наистина ценя казаното от водещата комисия и сътрудничеството с нея. Благодаря ви, казва председателката. И с това искам да приключим тази точка от дневния ред, тъй като на този етап не се очаква а, решение от нас. Още една точка от дневния ред имаме, но никой няма, който да я представи, тъй като Ремие, а, извинявайте, а, колегата ни а, си тръгна. Дали вие искате да говорите? Не, няма да се изкажа, но прочетах доклада. Смятам, че той е добър за посещението в Северна Гърция, но а, ситуацията напълно се промени в Гърция от тогава и все пак имаме а, писмен доклад и това е приемливо и няма нужда да се до, а, обсъжда председателката. Вероятно няма как да приемем днес така или иначе. Всъщност ние няма нужда да приемаме този доклад. Уважаеми колеги, само искам да кажа, че нямам а, нищо по точка разни и вие, ако нямате какво да добавите, да ви а, кажа, че следващото заседание е на 19 и 20 декември. Благодаря. Благодаря и на преводачите. Приключихме за деня.